която тези правомощия се допълват, например в областта на младеща и образованието. Благодаря ви за вниманието. Euh, euh, Благодаря ти, Сидония. Мисля, че това бяха два чудесни въвеждащи доклада. А целта на нашият обмен на мисли, всъщност днес след обяд, е да се информираме взаимно за актуалното състояние на общностния бюджет, на бюджетните проблеми в Европейския съюз от една страна и от друга страна в рамките на презентацията на Делойт чухме какво е актуалното състояние на координацията между национални бюджети и общностен бюджет. Всъщност виждате, че това все още са два свята всеки за себе си, отделни един от друг. А всъщност преследваме общи европейски цели. Например, тези, които са залегнали в Лисабонската стратегия. До сега трябва да се констатира, че координацията между е, бюджетната дейност на национално ниво и на европейско ниво не е била достатъчна. През 2000-та година Европейският съвет взе решение за поставяне на амбициозни цели за 2010 година Например, европейското економика да се превърне в най-конкурентоспособната економика в смета, като се наблегне на иновациите, новите технологии, изследователската и развойната дейност. Говореше се за създаване на економика и общество на знанието, на квалификацията и така нататък. Реализацията на тези цели – беше 80% национално правомощие. Затова и финансирането ставаше на национално ниво. А изследването, възоснова на примера на четирите държави членки на Делойт, показва, че националните бюджети не са се съобразили чак толкова много с лисабонските цели – ето, че сега е 2010 година. Амбициозната Лисабонска стратегия просто се е провалила, трябва да си го признаем. След седмица или две държавните и правителствени глави ще повторят същото упражнение, ще приемат Европа 2020, пак с цел поставяне на амбициозни цели и консолидиране на Европа и поставяне на крайъгълни камъни за следващите десетина години. Ако искаме този път да постигнем успех, трябва да подходим по по-друг начин и да работим по по-друг начин. Обеден съм, че едно от условията е да се гарантира по-добро и по-активно сътрудничество между националните парламенти и между националните парламенти от една страна и Европейския парламент от друга. Така че властта за това е във ваши ръце, а имате и думата. Тук искам да поздравя сред нас с особено топли думи декла... делегация на Бундестага. Необичайно многочислена делегация. Бяхме казали не повече от 4 души от парламент да вземат участие тук. Но, както виждате, по едно щастливо стечение на обстоятелствата, Бундестага днес е сериозно представен в Брюксел представителите му днес участваха в най-различни заседания на различни комисии. Все едно, имаме шестима представители на Бундестага, между тях господин Хагеман, председател на бюджетната комисия. Той трябва да ни напусне малко по-рано, тъй като е призван да участва и в друго заседание, така че ако и други искат думата, господин Хагеман ще получи предимство, за да можем да извлечем максимална полза от вашето присъствие. Господин Хагеман, уважаеми господин председател, уважаеми колеги от Европейския парламент, много ви благодаря за любезните приветствени думи за нашата делегация, представители Телство на бюджетната комисия на Бундестага. Започвам веднага с един въпрос, защото темата, която вие осветлихте, ни занимава много активно ние с нашите колеги, включително и с госпожа заместник-председателката, разменихме доста активно мисли по тази тема, а именно как може да се подобри сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент. Как може то да се организира така, че да подобрим и контрола върху изпълнителната власт? Така че, може би е разумно да има работни групи, в които да се разработят съответните предложения. Сега му е времето да започне интензивна дискусия по този въпрос, за да можем наистина пълноценно да използваме властта си, както национални парламенти по отношение на нашите правителства, така и тук в Европа на ниво Европейски парламент. Благодаря и желая успех на заседанието. Благодаря, господин заместник-председателю, поставихте въпрос. И тъй като трябва да си тръгвате, веднага ви отговарям. Така останалите колеги пък може би ще имат възможност да реагират на предложението, което се каня да направя. Попитахте как можем конкретно да разработим метод на работа, за да можем редовно и ефективно да си сътрудничим по-редовно и по-ефективно от организирането на такива ежегодни срещи като днешната. Ето, давам следната идея. Преди няколко дни Европейската комисия излезе с предложение за по-добра координация на националните бюджетни политики. А именно всяко правителство да представя в Брюксел своя проекто бюджет за съответната следваща финансова година, който да се обсъжда в съвета на финансовите министри, комисията да се произнася и ако този проекто бюджет е съвместим с европейските цели, да му се даде, така да се каже, зелена светлина, за да могат пък правителствата да чертаят националните бюджетни планове. Не знам какво мислите за това предложение, но смятам, че както е добро, така има и какво да се критикува по отношение на него. Лично аз съм бил финансов министр във Франция и никак не мога да си представя как френския парламент и френския финансов министр ще приемат такова настойничество, такъв предварителен контрол на ниво Европейски съюз за своя бюджет. Лично аз смятам, че е много по-добре самите национални парламенти да бъдат първите, е, които имат думата в такава една координация. В повечето от нашите национални парламенти вече се проведе подобен дебат в Франция. Той се нарича принципен дебат по бюджета. Той е по-различен от годишния дебат по бюджета. Не при всички нас бюджетните години началото и края съвпадат. У някои съвпадат с началото и края на финансовата година, 1 януари 31 декември. Обикновено пролета се провежда така наречен ориентировачен дебат, след което се гласува през септември-октомври бюджета за следващата година. Това се отнася и за общностния бюджет. Ето какво е моето предложение. Защо да не се споразумеем този ориентировачен дебат за бюджета да се провежда в един и същи момент? Примерно двудневен дебат, като първия ден е съвместно заседание, а втория ден разискване в националните парламенти. Примерно първия ден обсъждаме в рамките на дебат с 28-те парламента, националните плюс европейския, като всеки си седи в страната в века на модерните видеокомуникационни технологии. Това е лесно може да се организира. А, а ние можем да си начертаем насоки за този дебат. А и самото провеждане на такъв един дебат би имало предимства, които съвсем не са без значение. Първото предимство е, че ще бъдем принудени да изхождаме от едни и същи економически хипотези. Прогноза за растеж, прогноза за е, курса на еврото, прогноза за цената на петрола, за размера, нивото на лихвите и така нататък. В момента всяка страна се ръководи от различни економически хипотези в своя бюджетен дебат. В зависимост от това, което е угодно на финансовия министр, който се занимава с бюджета. Задължително трябва да изхождаме от едни и същи хипотези. Освен това, на второ място, ако водим съвместно този дебат, всеки от нас има възможност да каже, вижте какво, ето така и така трябва да изглежда бюджетната политика, за да се справи с европейските проблеми примерно по отношение на консолидирането на бюджета или по отношение на пакта за стабилност и растеж. Нещата ще се променят, разбира се, ще се приспособяват, за да се откликне на предизвикателствата на економическата криза, но ще има общи правила за бюджетна дисциплина, които ще бъдат валидни за всички. От друга страна, такъв един дебат ще ни принуди да си кажем всеки за себе си, за своята страна, какво точно финансиране иска и как иска да го гарантира за осъществяване на общите европейски политики, като обучение, развойна изследователска дейност. и защо политика, за която са се споразумяли нашите правителствени ръководители, но която може ефикасно да се провежда само ако се уважава от националните парламенти. Естествено, ще трябва да се отчита и в Европейския парламент, но е важно какво става в националните парламенти. Смятам, че ако превърнем в традиция това да провеждаме заедно, паралелно, бюджетните си дебати, ще направим голяма крачка за преодоляване на разпокъсаността в това отношение в Европа. Премахнахме границите, границите премахнахме контролите по границите, но останаха едни стъклени стени и бюджетния дебат си остана капсулован на национално равнище, дори и по отношение на неща, за които има общи насоки, прияти от нашите държавни ръководители тук в Брюксел. Ако се опитаме да осъществим такава процедура, която не ни ангажира по никакъв начин, която няма задължителна правна сила, просто обмен на мнения, какъвто осъществяваме и в момента, такова нещо си представям, но мисля, че такава една процедура е достатъчно проста, а има предимството, че правим едни съвсем конкретни първи стъпки по посока на обща координация, сближаване на бюджетната политика, като се гарантира, че националните парламенти участват в създаването и още от първия ден. И вече на тази база всяко правителство и Европейската комисия могат да разработят големите си насоки за бъдещия бюджет – като накрая при гласуването ще се види дали първият такъв обмен на мисли е породил успех. Ето това е първото ми предложение. Имаме сега заявка за изказване от италианската делегация. Тя също е многочислена. Добре дошли сред нас. Господин Каравалио от Сената. Той поиска думата. Заповядайте. Месье президент. Да, благодаря, господин председател. Колеги, представителите на Сената е, биха желали да ви благодарят за тази възможност. Позволете първо да се насоча към възможностите за постигане на синергия между европейския и националните бюджети. След това бих искала да се изкажа по въпроса това как дебатът би могъл да се е, провежда в Италианския сенат за бъдещето на, европейски, на европейския бюджет. Сега, що се отнася до първия въпрос, съгласни сме с казаното от господин Ламасур. Много са малко възможностите за синергия между европейския бюджет и националните, поради липса на ресурси. Освен структурните фондове, в изследването също не се набелязва други важни форми за координация за бюджетните разчети на европейско и национално ниво. Това в голяма степен са отделни бюджети. Видно е и същото от проведените от Делойт е, интервюта, респондентите се насочват в много по-голема степен а, към въпросите касащи националните бюджети, не толкова до евро, към европейския. В е, Италия а, също за разлика от многогодишните бюджети в Европейския съюз, бюджета се изгражда на годишна основа което затруднява синхронизацията. Какви са възможностите за синергии тогава? Общият механизъм за координация е слаб, той няма задължителна сила. За широките насоки интересно е да се води този предварителен бюджетен дебат. Ако имаме обща бюджетна хипотеза, това ще е много полезно усилията за съкръщаване на бюджетните разходи в Италия не са най-добрия контекст за такава синергия защото недостигът на ресурси означава, че министрите трябва да, са, да също преосмислят разполагането на своите ресурси, като разчитат с допълването на нужните средства от европейските средства а би могло да се търси по по-полезно оползотворяване и използване на тези трансфери. А, бих предложил а, да засилим синергията между националните политики и политиките, реализирани чрез европейския бюджет, а, с а, конкретно внимание върху тези, които се отнасят до Италия. На, в Италия проведохме общ депат по бюджетните въпроси. Стана ясно, че макроекономическите дисбаланси между държавите членки с годините нарастват. Като че ли не можем да постигнем желаната конвергенция, все още имаме нарастване на бюджетните дефицити в определени отрасли, в други държави същите тези отрасли има а, излишък. Що се отнася до еврозоната, за опазването на единната ни валута, това може е, да се окаже е, сериозно под е, заплаха. Засилването на заделените средства за конкурентоспособността и кохезията е, би трябвало да се засилят накрая по време на дебата за е, одобряването на многостранният заем за Гърция бе изтъкнато че това представлява един вид конституционна промяна за Европа. Макар, че намесата се извършва от държавите членки със средства, които не са от европейския бюджет, а Гърция бе спасена от европейска помощ. Европейският бюджет не може да покрие всички рискове, така че най-вероятно европейският бюджет доста ще трябва да се промени по своето същество в бъдеще. Искам да се обърна към Комисията на Европейския парламент по бюджетните въпроси да посвети а, на тази тема е едно свое заседание, което да включи за участие националните парламенти. Благодаря много. Благодаря ви за това изказване. Сега господин Каус от Френското национално събрание. Благодаря, господин председател. Първо благодаря за провеждането на това заседание. То е изключително полезно и, както казах, се провежда в особен момент. Сериозна и дълбока криза. Това според мен показва колко важни ще бъдат предстоящите решения, които ще вземат следващите няколко месеца за Европейския съюз. Никак не е лесно, но е задължително в тази ситуация да се изготвят конкретни предложения. Аз лично съм много удовлетворен от вашия документ. Сега ще го коментираме. Първо за целите. Споделям и вашето виждане. Според мен тук има две основни изисквания, които всяка страна членка трябва да отчита. Първо, преработката, актуализацията на националните бюджети, националните публични финанси. Това струва ми се е очевидно. На второ място да а, продължаваме с усилията си е, а, да регистрираме растеж. Защото очевидно има държави, които изпитват затруднения с дефицита и трябва да понесат своите наказания, но а, има и спад на темповете на растеж в Европа. Това е основен проблем. Как да вържем тези две неща? Това е изключително трудна задача, защото, както струваме се вече бе казано, а, трябва да търсим един а, реалистичен и удовлетворителен начин за постигане на това. Економическата конвергенция в Европа все още не е факт, така че имаме нужда от нови нов инструментариум. А, съм съгласен с вашия анализ на ситуацията и вие направихте тези предложения. Първо, европейският бюджет. Според мен е необходимо да има възможност за силна намеса в Европа, за да можем отново да постигнем ръст на а, а, економиката в Европа. Второ, което искам да кажа също е важно за нашия дебат. И затова искам да го повторя. Вие го казахте. Въпросът за координацията. Той, според мен, е от съществено значение. Липсата на координация по бюджетните въпроси е неприемлива. Според мен е необходимо да подобрим координацията и същото време да си направим полки от изминалите няколко години и от това, че до сега на практика не се получи координацията. Европейската комисия има предложение. Не, ми, не мисля обаче, че то се разбира добре. Може би, защото не е добре обяснено. Аз лично не съм особено изненадан от това предложение. ми се, че може да се отбележи за моята държава, за моята страна, че а, то не се прие добре. То се прие като а, нападение, а, насочено към националния суверенитет. ми се обаче, че трябва да вървим в тази посока с засилена координация. Интересни е, ми бяха вашите думи без значение какви инструменти ще използваме, националните парламенти трябва да имат по-отчетлива роля. Това според мен е условие, без което не може. Сега, за срещите за координация между Европейския парламент и националните парламенти, дали да се правят те традиционно, редовно и по-често от веднъж годишно, мисля, че идеята е добра. Това а, определено на базата на наблюденията ми за моята страна е, спрямо предложението на комисията, мисля, че такава координация ще подобри ситуацията. Макар да не претендирам, че представлявам моите колеги френските депутати, струва ми се, че те не, не биха имали нищо против тази идея. Благодаря. Благодаря ви. Тук, докато нашите приятели от Германия все още са сред нас, бих искал да а, кажа няколко думи. Чухме изказвания от три парламента Германия, Италия и Франция. Трите най-големи економики в еврозоната зоната и, кон, и на континентална Европа. Тези три държави се намират в доста различни положения, в доста отношения, когато говорим за конкурентоспособност, за баланса на външно-търговския баланс и бюджетния баланс. Това са три страни обаче, които са засегнати от една и съща болест, а именно темповете на растеж не са удовлетворителни. Това са три държави, които, както казах, са най-големите економики в еврозоната и а, водят за себе си и други економики от еврозоната, сега страдат един вид от анемия. През първите 7 години на нашия век, преди кризата, преди да започне кризата, през първите 7 години, това го казах и преди, но пак ще го повторя – бе, е, е, е, тези три страни отбелязаха най-високото ниво на проспоритет в, за цялото човечество. А защото в е, е Съединените щати е, ръста беше 3%, Централна Америка 6%, Африка сега пак се връща към 5% растеж. Та, тези страни имаха 1% ръста преди кризата. Това е болестта, която трябва да излекуваме. Въпреки това, тези три държави имат три различни стратегии. Можем да разберем в какво положение се намират колегите ни от Германия – защото ако направим сравнение между Германия и Франция за същия период, германците решиха да положат усилия, а французите е, решиха да не се занимават с тия неща. Няколко години по-късно по обаче германците не, не получават възнаграждение за своите усилия. Да, верно, Германия е най-конкурентоспособната страна в глобален план, заедно с е, Япония, но що се отнася до националното богатство, брутният национален доход в Германия нараства много бързо. Безработицата не спада, и потенциалът за растеж дори след края на е, кризата за следващите 10 години по прогнозите на економистите ще бъде около 1%. Франция в много по-различна ситуация тя загуби водещи си позиции от конкурент... в конкурентоспособността си. Няма а, да правя преценка на Италия. Там раз ръстът е около 0%. Останата част от Европа се води на, се движи на максимална скорост. Предизвикателството е голямо. Докато не се върнем а, на нива а, а, на растеж около 3,5% годишно, няма да можем да финансираме пенсионните си а, схеми и конкурентноспособността си за бъдеще. Така че нужна е промяната. И тук въпросът, бих казал, е научен. Коя политика ще намери добър баланс между инвестициите в бъдещето и добрата бюджетна политика за днес и за утре. Това е едно политическо уравнение, което трябва да решим, ако искаме да сме иновативни и е, да имаме подкрепата на общественото мнение, трябва да решим този въпрос, който е много труден. За тази цел трябва да имаме възможност да обменяме виждания, да се вдъхновяваме от идеите на своите партньори в Европейския съюз, които а, е, в тази област са постигнали по-големи успехи от нас. А, това бе първия ми коментар. Сега ще дам думата на представител на Европейския парламент, след като изслушахме трима от национални парламенти, а, а той представлява четвъртата по сила економика в Европа Испания. Салвадор, имаш думата. Благодаря за тази отговорност, господин председател. Е, във всички случаи бих искал да се изкажа от името на испанските депутати, които е, не успяха да участват в това заседание, защото имаме бюджетни съкръщения. И именно за това е още по-важно да се изкажа е, и да изразя една позиция, която споделям – с представителите на Испанския конгрес. Ние сме напълно съгласни с, с идеите, споделени от председателят Ламасур за този тип дебат е, за обсъждане на бюджетните насоки. Според мен ще бъде особено важно за да може представителите на националните законодателни събрания да разберат голямото разминаване между целите на общността и общностните ресурси, които можем да разполагаме за реализирането им. А те се договарят на европейски съвети след това това се обяснява на националните депутати от съответните министър-председатели. След като приключи въпросния Европейски съвет, министър-председателя се явява пред законодателно събрание своята страна и казва какви са ресурсите, които а, се, а, са на разположение за постигане на общностните цели. Знам го това каза го и колегата от Италия. Много често нас ни питат колко ни струва издръжката на Европейската общност. А, не ни питат какви са ползите от общността. Това е важен нюанс. ние сме съгласни. Има дебат а, за щастие и тези, този род а, дебати между националните парламенти и европейския ще е важен, за да може да се очертаят и обяснят приоритетите. Понякога имаме дискусии с съвета, обясняваме на съвета, че за да се а, реализира общностния бюджет, трябва да имаме инструмент за гъвкавост и понякога трябва да се борим с съвета, за да получим а, разчет за 1 милион 100 милиона евро за този инструмент за гъвкавост или защо ни трябва повишаване на, на а, заделените средства за инструмента за солидарност и а, затова е важно да се разбират детайлите на европейския бюджет и националните парламенти да ни подкрепят, да ни разбират, защото инак се получава един документ, който просто ни се подава от националната хазна. Националната хазна е обект на парламентарен контрол от страна на националния парламент, а не на, на европейския. Затова е нужна по-добра координация между двата вида парламент, защото ако има а, преглед на националните бюджети от, на, европейско ниво, това ще е голям компромис. Харесва ми предложението на господин Ламасур. Първо да се види до каква степен националните бюджети отговарят на общите насоки за економическа политика, приети в Брюксел. И ако не поддържаме постоянна връзка между Европейския парламент и Националния парламент, такава идея само ще породи е, стрес и е, отпор националните парламенти ще е, се притесняват, че губят от своите прерогативи чрез тази координация. Затова идеята на господин Алан Ламасюр е нещо, по което според мен всички трябва да изкажем съгласие днес. Благодаря, Салвадор. Сега имаме честа сред нас да е председателя на бюджетната комисия на Полския парламент Тадеуш Клайнер. Давам му думата. Господин председател, дами и господа, искрено благодаря за организираната среща, защото според мен проблемите с бюджета и недопускането на финансова криза, задълбочаването на финансовата криза са сред нашите основни роли в националните парламенти. Много се радвам, че Европейския парламент така ангажирано работи по този въпрос. В Полша също тече дебат по, този, по тази тематика. Особено а, след като успяхме да излезем от кризата с по-малко проблеми, отколкото в други държави членки. Същевременно си даваме сметка, че проблемите могат да засегнат всички нас и в бъдеще, включително и нас в Полша. Това обяснява високия ни интерес, засилен интерес към всички идеи за това как да не се допускат кризи в бъдеще. Координирането на всякакви стъпки, насочени към превенцията на финансовите кризи и въпросът за бюджетна дисциплина са особено важни. Според мен, страните които липсва финансовата бюджетна дисциплина, могат да са обект на санкции и от Европейския съюз, и от други международни финансови институции. Та, ако има санкции, ние бихме искали те да са справедливи, защото съвсем неодавна Европейската комисия каза, че ще се спрат плащанията от структурните фондове и от Кохезионния фонд. Мисля, че подобен род санкции биха били неприемливи, защото на практика те ще засегнат най-бедните държави членки. Така че в тази сфера, струваме се, трябва да разработим други механизми. Ние не сме против санкциите, но санкциите трябва да са, се налагат на всички държави членки, без значение колко и какви европейски фондове освояват те. Стратегията с 2020 година също ни интересува особено много с оглед на повишаване на европейската конкурентоспособност. В това отношение научно-изследователската и развойна дейност трябва определено да е сред нашите приоритети. важно е да се движим в правилна посока, но не бива да забравяме и практическите аспекти. В дългосрочен план това би могло да означава, че някои държави членки или региони в Европа ще се развиват по-бързо от други, които ще се окаже, че изостават. И поради тази причина, струва ми се, е необходимо не само да гледаме къде се е, намират важни центрове на а, нови идеи, а и да гледаме географията. Така, че да способстваме за развитието на всички части на Европа. Мисля също, че координацията на националните бюджети и европейския бюджет – е нещо изключително важно. Председателят насочи нашето внимание към някои от аспектите на този проблем. Струва ми се, че области, в които е възможна координацията, както по отношение на бюджет, така и на инвестициите, примерно биха могли да бъдат от този род. В а, Полша, примерно, и другаде в Европа, пострадахме от наводнения. Така че в бюджетните програми трябва според мен да координираме някои инвестиции в областта на опазване на околната среда и превенция на национални бедствия. Трансгранични и общо европейски, така щото инвестициите, реализирани в една държава, да не се дублират другаде. Целта е действията ни да бъдат максимално резултатни. Друг пример би могъл да бъде транспортната инфраструктура, инфраструктура или пък въпросът за енергийната сигурност на европейско равнище. Явно е, че координацията на бюджетите е важна. Не бива обаче да забравяме и че в светлината на принципа за субсидиарността Европейският съюз не замества необходимостта от действия от страна на националните органи европейските действия трябва да допълват и подкрепят действията, които се осъществяват на национално ниво за укрепване на бюджета и засилване на економиката. Добре е да се срещаме и в бъдеще, за да обмисляме съвсем конкретните въпроси на координацията на бюджетните политики в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин председател. А искам да кажа, че всички бяхме впечатлени от економическите показатели на Польша за 2009, единствената държава в Европейския съюз, която постигна положителни темпове на растеж. Надяваме се да последваме вашия пример и тази година всички да се справим по-добре. Сега още една държава с модел на растеж, който се сблъсква с затруднения. Швеция давам думата на представителя от Швеция, от социалисти и демократи. Аз благодаря. Аз не съм представител на Швеция, още повече, че моята фракция е в опозиция. Англи... Дебатът беше много интересен до тук. Мисля, че трябва да насочим усилията си към а, набраната е, инерция. Да не оставаме тази хубава криза а, да отмине и така. Защото при криза а, често се получават нови добри решения. Такава и тази криза. При криза се започва нов дебат. Така стана и за европейския бюджет. Разкриват се някои нови перспективи. Примерно, срещнах се с, с а, срещаме се и с а, неочаквани реакции, като например първия ден след като зае поста финансов министр, британския министр каза, че ще наложи вето на плащането към Европейския съюз. А, мисля, че дебата този път не е само в черно и бяло. Той е много по-нюансиран. Това въжи и за тази институция. В групата на социалистите и демократите в Европейския парламент започнахме да работим вътрешно върху един, един документ, който да очертае политиката за бюджетна реформа. Проблемът е, когато има криза, а, май изпитваме по-голяма нужда от Европейския съюз, от европейското сътрудничество за най-различни цели, свързани с, а, с финансовата стабилност, економическата стабилност, а, а, и развитие. Също така, поради глобализацията, измененията на климата и други фактори, обръщаме повече внимание на солидарността. Така че, въпреки финансовите ограничения, държавите членки възлагат все повече и повече задачи на Европейския съюз. Повече задачи без да увеличават финансовите ресурси. Да погледнем тези задачи. Обща дипломатическа служба, глобално затопляне. Това са все големи задачи. Накрая не стигат средствата. И така, що имаме нови приоритети, дайте да съкратим старите. Проблемът е, че когато подобно нещо прозвучи от страна на държавите членки, примерно за общата селстопанска политика, други държави членки стават и казват не когато някои държави членки казват да свием кохезионната политика, държавите членки забогатяват, няма нужда от толкова а, голяма политика. От друга страна се казва, трябва да а, постигнем тази кохезия с, а, след разширяването. Какво да правим? Тъй, че въпреки, че сме от различни политически групи, ние подкрепяме в голяма степен възгледи си изложени от председателя на нашата комисия. В нашия документ за реформа казваме няколко неща. Да се подобри качеството на бюджетните разходи Просто трябва с по-малко пари да получаваме повече и по-добро трябва, както беше казано, да се насочим към взаимната допълняемост между европейските и националните бюджети, да координираме повече действията си, да се средоточим върху тези политики, където има по-значим дял стойността, която добавя Европейския съюз. Е, енергетика, иновации, трансгранични дейности, да насочим повече усилия там, да се средоточим към националните икономии в резултат от европейската координация. Ако имаме една европейска агенция, тя трябва да намали усилията на националните администрации, но рядко става така. Затова националните парламенти също трябва да осъзнават по-ясно необходимостта в резултат от европейските действия да се стига до съкръщение на националните разходи. Трябва да гледаме и къде може да засилим съфинансирането като, например, публично-частни партньорства, използване на Европейската банка за възстановяване и развитие по по изобретателни начини и така нататък. Да обсъждаме новите приходоисточници, включително зелените такси и данъци, но и в резултат от постигнато между държавите членки съгласие можем да се отказваме от идеи, като например независими прерогативи в данъчната сфера. Това не дава резултат. Аз мисля също, че трябва да се спазват националните фискални прерогативи. И накрая искам да кажа, това, което ни притеснява до някъде е, че като че ли има неохота от страна на държавите членки да плащат за тези нови услуги, които изисква европейското общество посредством европейските бюджети. По-голяма е готовността им да го правят чрез специални механизми за, глоб, за глобалното затопляне, за а, а, подпомагане на развитието и така нататък. В резултат по-малка прозрачност, по-малка възможност а, е, за приоритизиране и бюджетни разчети на базата на рационални съображения по-малко отчетност. Това е нещо, което трябва да а, разгледаме. И за това наистина, господин председател, трябва по-редовно, по-организирано да провеждаме тези срещи между националните парламенти и европейския, за да решаваме подобен род въпроси. Благодаря. Много благодаря. Сега Искам да дам нагледен пример за току-що казаното от шведския колега. На фона на на зрелите проблеми правителствата трябва да вземат някои решения, които ние по принцип подкрепяме, но при условие, че те не се изплъзват от какъвто и да било парламентарен контрол. В противен случай не можем да се съгласим. По принцип подкрепяме мерките, но все пак ние сме представители на народа. А Евро... договорът за Европейския съюз, който е до някъде Европейска конституция, не може да ни позволи безконтролност. Ето давам пример от една страна с разходите, от друга страна с приходите за разходите. По време на Европейския съвет през януари беше приета полити... беше е, обсъден провалът на срещата на върха в Копенхаген за борба с последиците от глобалното затопляне и измененията на климата. Беше предложено да се приложи програма, която беше всъщност написана преди Копенхаген, като се изхождаше от презумцията, че Копенхаген ще бъде успех. Ставаше дума за европейска финансова помощ в размер на 2,5 милиарда евро за борба с измененията на климата. Това беше решение на Европейския съвет, което ние научихме от едно а, известие пред медиите, че именно Европейския съвет от 2010 година смята да отпусне 2,5 милиарда евро на развиващите се страни, за да им помогне да намалят парниковите газове и емисиите на въглероден двуокис, като се превижда и увеличаване на тези средства. И ние малко се поразвълнувахме, като чухме това съобщение. Разучих нещата и ми беше казано, ама това не ви засяга, това не са пари от бюджета на Европейския съюз, а ще се финансират от националните бюджети. Разбрали сме се с правителствата и сумата ще се разпредели възоснова на определен индекс, за който сме се споразумяли. Така ми отговориха. Ето ви един пример за решение на нашата политическа върхушка в Брюксел, което изцяло се изплъзва от парламентарен контор, контрол на ниво Европейски съюз, а боя се и от контрола на националните парламенти. В най-добрия случай националните парламенти одобряват една много малка част от това финансиране на такава една съвместна политика, т.е. националната част но трябва да се направи оценка на въздействието. Не става дума за оценка на предоставеното от Франция, Словения или друга страна. Трябва да се направи оценка на това успешна ли е политиката или не, а се прави такава важна инвестиция без какъвто и да било парламентарен контрол, както в Брюксел, така и на национално ниво. И веднага втори пример давам. Мисля, че 22 от 27-те държави членки са изпратили войски в Афганистан, но нито един от нашите парламенти няма парламентарен контрол върху тази политика. Изпращат се а, въоръжени сили. Значи това бяха разходите. Сега за приходите. С задоволство и облегчение, надявам се, всички научихме, че на 9 май нашите правителства са се споразумяли да одобрят план за финансово списение, авариен финансов план за създаване на финансов резерв с цел създаване на общ кредитен капацитет. Общата сума, разбира се, се разпределя върху национал... между националните бюджети, Международния валутен фонд и 60 милиарда идват от бюджета на Европейския съюз. Сега, обаче, проверявайки в договорите, виждаме, че договорите позволяват на европейските държави като такива да вземат кредити, а Европейския съюз може се кани да вземе 60 милиарда кредит, за да помага на държави в проблем. Тези 60 милиарда няма да се появят никъде, нито в европейския бюджет, нито в националните бюджети. В националните бюджети пък ще се предвидят 140, извинете, 140 милиарда, които ще се падат на тях за заделяне. Правната рамка за създаването на този резервен фонд и за вземането на кредит от 60 милиарда изключва какъвто и да било парламентарен контрол – а нашата цел всъщност е да си сътрудничим и да гарантираме координирани бюджети. Защото координацията на бюджетите ще даде възможност за това такива решения, отнасящи се до европейския бюджет и националните бюджети да са взаимно допълняеми, но и да се упражнява същински, истински демократичен, демократичен контрол с публичен дебат, представяне пред медиите и гласуване. В крайна сметка става дума за решения, които имат преки технически последствия за бюджета. И понеже са спешни, аз не поставям под въпрос добрата воля на правителствата, но под натиска на тази спешност се вземат решения, които предвиждат не особено ясни процедури за осъществяването им. Сега искам да дам думата на господин Джулио. Той представлява италианския парламент. Благодаря. Аз също искам да се присъединя към благодарностите към господин Ламасур за организирането на днешната среща, която е извънредно полезна. Дойдох в Брюксел, участвах и в други срещи. Отдавна съм убеден, че е необходимо да има повече взаимодействие между европейския бюджет и националните бюджети – особено по отношение на политиката на растеж, но не само за нея говоря. Тук стана дума за принципа на субсидиарност. Чух, че трябва да се избягва дублиране на дейности. Не бива на европейско ниво да се прави онова, което е прерогатив на държавите членки и може да стане там. Мисля, че принципът на субсидиарност въжи и в обратна посока, т.е. на Европейски съюз трябва да, на ниво Европейски съюз трябва да се прави всичко това, което не може да стане на национално ниво и това не е игра на думи. Защото в момента конкурентоспособността и конкуренцията в световен мащаб изискват да се а, следват политики, насочени към растеж, които могат да имат истински резултат само на наднационално равнище. Самият господин Ламасур го каза. През последните 7-8 години отделните национални държави и най-силните економически сред тях, включително Италия, която не е чак толкова слаба, не успяха да отбележат темпове на растеж, сравними с темповете в други области. Трябва да извлечем полуки от това. Особено по отношение на това, че ако някъде има надежда за това отделните горди национални държави могат да се спасят сами в е, условията на тази конкуренция. Много добре, обаче смятам, че е, за всеки, който вярва в такова нещо, ще настъпи горчиво разочарование. Време е да си помислим какво можем да направим на ниво Европейски съюз, какво можем да направим съвместно. Ясно е, че трябва да отчитаме различията и спецификите на отделните държави членки, но непременно трябва да се стремим към целта, за която говоря, защото ни е необходим повече растеж. Не бива да забравяме и потребностите на публичното финансиране, на баланса на бюджетите. Но ако се фокусираме прекалено много върху това как точно да се справим технически с проблема, а, си мисля, че може да допуснем лекаря, докато лекува пациента, пациента да си умре. Не бива да допускаме такова нещо. Това е изискване, което не бива да забравяме защото задачата ни е да се справим с кризата. Ето последният пример на Гърция би трябвало да послужи за всички нас като предупреждение и източник на полука. Мисля, че изследването, което беше представено, както и едно прелистване на бюджета на Европейския съюз за 2011 година, отговарят, че обективно погледнато реакцията на кризата е доста скромна. Няма и друг начин, тъй като това са максималните възможности на собствените средства и на финансовото прогнозиране. Даже в някои отношения е направено доста, може да се признае. Караваля първо каза по отношение на Гърция също, че а, по отношение на Гърция в рамките на националните държави се е излязло извън бюджетите и това не е само в счетоводен смисъл. Смятам, че общественото мнение в Европа разбра, че Европа не беше достатъчно силна, не се намеси с достатъчно силна ръка, за да подпомогне растежа. И тук отново си задаваме въпроса, задаван отдавна от колегата Ламасура и от други. Има ли, няма ли Европейският съюз достатъчно средства, за да изпълни целите, които сам си поставя? А има се цели, които наистина могат да се осъществят само на национално равнище, както вече казах. И ако искаме процесът на интеграция да продължи, трябва да има съответните финансови средства и финансови инструменти, за да можем да се справим с глобалните проблеми и глобалните потребности на гражданите гражданите, на гражданите се предлагат конкретни възможности за да прозрачен демократичен контрол върху решенията на европейско и национално равнище. Смятам, че трябва да има повече взаимодействие между европейския бюджет и националните бюджети, което ще даде поне частичен отговор на това предизвикателство. Затова високо оценявам отправеното предложение от нашия председател. Наистина е добре да се определят критерии за класификация за националните бюджети и европейския бюджет. Естествено, че ни трябват едни и същи единни критерии за съставяне на бюджет, за да осигурим хомогенност и съпоставимост на разходите за общите политики и цели. У нас се опитваме да направим направим това на национално равнище по отношение на общинските, на местните бюджети преследваме именно съпоставимост чрез прилагане на хомогенни критерии. Това би трябвало да стане и на европейско ниво. Аз приключвам, но искам да кажа, че съм съгласен с предложенията на господин Ламасур – както по отношение на това, че трябва да водим обща дискусия за бюджетите, предимството на която е че най-малкото ще подчертаем новия, характера на новата роля на парламента. Това е много важен демократичен контрол върху политиките, които се осъществяват и на национално равнище. Съгласен съм също така да се свика между парламентарна конференция, за да може да има обсъждане, за да може да се чуят мненията и то като се гледаме едни други много внимателно и се следим, говоря за нас, националните парламенти и Европейския парламент. Междупарламентарната конференция би могла да даде възможност за дискусия, която върви в правилна насока по отношение на бюджета. Освен това съм съгласен и с свикването на Европейска финансова конференция, при бългийското председателство с цел постигане на политическо споразумение за разпределение на ролите между националните бюджети и европейския бюджет за финансиране на европейските политики, е, системата от ресурси на Европейския съюз и самия демократичен контрол. Наистина приключвам, господин председател, само още да кажа, че смятам, че би било иллюзия да си въобразяваме, че повече взаимодействие между европейския бюджет и националните бюджети ще доведе до съкръщаване на европейския бюджет. Три са причините за това. Средствата предвидени е, в бюджетите на Европейския съюз, всъщност играят ролята на лост за националните инвестиции и частните инвестиции. На второ място, публичните разходи на Европейския съюз са необходими, за да може в духа на принципа на субсидиарност да се осъществяват цели, които да допринасят добавена стойност за Европейския съюз, която не може да се постигне на национално ниво договор за конкурентоспособност, иновации и миграция. О, това е голяма тема в Италия. Знаем много по този въпрос. Няма да се справим сами. И в края, ако искаме да дадем нов стимул на интеграционния процес в Европа, а това е моят отдавнашна идея, ни е необходима и финансова инжекция, която да бъде ефективна и осезаема за гражданите. Ето защо предлагам това, което предложих още преди няколко години, да се заделят ресурси и средства за проекти, допринасящи голяма европейска добавена стойност, например иновативни проекти в здравеопазването, в инфраструктурите, за да се онагледи европейската идея. Просто Европа е нещо по-добро, за да го изразя с кратки думи. Така че и аз мятам, че кризата всъщност ни предлага шансове не смятам, че е романтично да го кажем. Европа, Европа, и тук съм съгласен с председателя, не бива да продължава да бъде подлагана на тази диета. Тя няма да я издържи. И ако е възможно да има повече взаимодействие между европейския и националните бюджет, това е на първа стъпка, която трябва да приветстваме. Благодаря, уважаеми колега. обсъдихте и споменахте редица аспекти. Благодаря ви за това. Преди всичко изтъкнахте препоръката на Делойт, а именно да се въведе система за консолидиране на публичните финанси за цяла Европа. На която да обхваща наистина цялата система на публичните финанси, включително и на общинско ниво. И това ще ни даде възможност да направим сравнение между економическите политики на отделните държави. И ако направим сравнение между Европа и други континенти, като например Съединените щати, то ще видим, че все още ни липсва такъв механизъм. Благодаря, господин председател. Според мен най-новото развитие на нещата в достатъчна степен ни показа, че устойчивостта на финансовите системи на отделните държави членки допринася и за цялостната устойчивост на финансите на Европейския съюз. Не е възможно да запазим статуквото. Оли Рен и председателят Барозо предложиха механизъм за контрол. И ако ще направя няколко коментара по отношение на националните парламенти, по-точно за фазата преди приемането на бюджетите. Съгласна съм с вашето предложение предварително да се очертаят всички методи, които до този момент използваха държавите членки, за да прикрият истината за действителното състояние на бюджетите си, не само спрямо Европейския парламент, но и спрямо партньорите си. Всички държави, които са подписали в пакта за растеж и стабилност имат право да се възползват и от максимално ниво на прозрачност по отношение на бюджетните политики на останалите. И не трябва да излизаме с аргумента за суверенитета на отделните държави и на отделните национални парламенти, който евентуално би бил застрашен от подобен скрининг или контрол. Става дума за това, че всички държави, които са подписали пакта за растеж и стабилност и по принцип го подкрепят, трябва да носят и последствията от това и да се подлагат на подобен предварителен контрол. Във връзка с това трябва да очертаем различните методи за прикриване на истината за действителното състояние на бюджетните политики и да очертаем и с какво поле за самостоятелно действие разполагат отделните държави. Трябва да отбележим, че националните парламенти само ще спечелят. Те няма само да а, загубят от тази процедура. Защо споменахме, че 27-те национални парламента, както и Европейският парламент, благодарение на нея ще получат представа за бюджетната ситуация в отделните държави, съгласно принципите на бюджетната дисциплина. И на последно място ще отбележа, че много от нас споменаха, че тази процедура за контрол трябва да се ограничи с контрол върху бюджетната дисциплина и върху отклоненията от принципите за конкурентоспособност. И накрая трябва да сложим край на бъркотията, която нанесе много тежки вреди върху економическия и валутния съюз и в крайна сметка върху Европейския съюз. Дори някои държавни и правителствени глави демонстрираха наистина удивителен талант и имам предвид редица политици на ръководна позиция, демонстрираха талант, с който наистина допринесоха за усилването на тази бъркотия. Благодаря. Уважаеми колега, благодаря ви също така и за откритостта. Назовавате нещата с истинското им име. Се И с това наистина проявихте смелост, че трябва да се очертаят и вратичките, които използват държавите членки. Споменах, че бях финансов министър на моята страна преди няколко години. Не бих могъл да се закълна или на 100% да гарантирам, че по време на моя мандат а, Франция наистина спазваше всички изисквания по отношение на докладите, които изпращахме в Брюксел. Надявам се ситуацията междувременно да се е подобрила. Но това, което много ясно ни показа кризата в Гърция е, че подобна ситуация може да възникне и в други държави. През 90-те години държавните и правителствените глави взеха решение за това да се извършват плащания към бюджета на Европейския съюз в зависимост от благосъстоянието на отделната държава но не е случайно, че за да се определяне на благосъстоянието не бе взет предвид брутният вътрешен продукт. Вместо това бяха взети предвид приходите от данък добавена стойност. А БВП като критерий беше въведен едва по-късно. Преди 20 години беше въведен и критерии за проверка на балансите. Бяха въведени и редица методи от Евростат, но отделните държави членки имат известно поле за самостоятелно действие. Трябва да споменем и известните затруднения, които изпитват някои държави с точното отчитане на инфлацията – но трябва да се вземе предвид това, което упоменахте за вратичките, които използват отделните държави членки и това ще е една от задачите на президента Ван Ромпой. Давам думата на представителя на португалския парламент, господин Корея. Благодаря ви, господин председател, за това, че организирахте днешното обсъждане. В португалския парламент Съществува комисия за бюджета и комисия по европейски въпроси. Връзката между националния бюджет и бюджета на Европейския съюз се осъществява на ниво комисия бюджета в нашия парламент. А що се отнася до документа, който обсъждаме днес, като цяло споделям съдържащите се в него изводи и препоръки. Явно е, че е необходимо по-високо ниво на координация на бюджетните политики – Във връзка с това, разбира се, е необходимо да извършим съвместен анализ на националните бюджети. Според мен би било целесообразно да анализираме приноса на отделните държави към бюджетната политика на Европейския съюз и това как техните бюджетни политики по ефикасен начин могат да допринесат за политиката на ниво Европейски съюз. А що се отнася до предварителния контрол, то днес според мен не трябва да го обсъждаме, но би било положително да се проведе съвместен дебат по този въпрос. Трябва да използваме съвместими прогнози за макроекономическите показатели – като вземем предвид, че бюджетните политики на отделните държави членки се основават на различни данни. Но във връзка с това трябва да изработим общи параметри, и общи критерии за сравнение. Според мен трябва да създадем възможност за сравнение между подхода към определяне на бюджета в отделните държави членки. От особено голямо значение е също така парламентите да, на техническо ниво да анализират положението – в комисията по бюджета в португалския парламент съм свидетел на това, че дискусиите се водят и от техническа гледна точка. Обсъждат се различни методи за анализ, различни инструменти за анализ, които са били използвани в Португалия. Това също може да допринесе за напредък по дебата. Смятам, че със създаването на такава база за сравнение можем да постигнем качество, повишаване качеството на обсъждането на националните бюджети, което след това да бъде пренесено в пленарна зала. Ще дам за пример проекто бюджетите, техният анализ може да покаже дали държавите членки спазват своите задължения. Провеждането на подобен дебат със сигурност ще бъде от полза както за Европейския съюз, така и за бюджетните политики на държавите членки. А що се отнася до това, че бюджетите в държавите членки се определят на годишна основа, а Европейският съюз създава, определя многогодишна финансова рамка, това според мен не е проблем. Подкрепям предложението ви за междупарламентарна конференция. Това ще допринесе за по-голяма прозрачност по отношение на бюджета на Европейския съюз и националните парламенти може да се окаже подкрепа на някои държави за определяне на параметрите на сравнение, като при това трябва да направим разлика между техническия аспект и политическия дебат. И преминаваме към Северна Европа. Давам думата на представителя на групата на зелените. Хелга Трюпел. Благодаря, господин председател. Искам да започна с кризата, в която се намираме. Имаме криза по отношение на стабилността на еврото, която изправя пред ново през предизвикателство от целия Европейски съвет. Имаме и економическа криза и финансова криза, криза на финансовите пазари. Нямаше да ги има тези кризи, ако не бяха допуснати грешки. Сега големият въпрос е ще намерим ли политическите сили и политическия кораж да се получим от тези грешки и в каква насока трябва да тръгнат тези полки. От агенцията чухме току-що, че Лисабонската стратегия е допуснала важната грешка да не предвижда целенасочена бюджетна целенасочено бюджетно действие нито на ниво европейски бюджет, нито на ниво национален бюджет с оглед на осъществяването на очертаните европейски сили, е, цели. Тоест, как ще успеем да обвържем бюджетната политика по тясно с европейските цели, както на национално, така и на европейско ниво, защото иначе както Лисабонската стратегия, така и стратегията 2020 може да се провали и да се обърнем назад и да видим, че сме имали прекрасни цели, ама не сме ги постигнали. Господин председателю Ламасур, вие споменахте слабия растеж, особено в големите страни Германия, Франция и Италия. Казахте, че този растеж е бил много по-нисък като темп от Китай и други страни в света. Но от тук поистича втория ми въпрос. Първо, моделите за растеж, които се следваха и преди кризата през 2007 година, бяха ли правилните а, модели за растеж? Растеж от един процент, защото като погледнем борбата с изменението на кризите, кризите и намерението ни да изградим нисковъглеродна промишленост, ще видим, че е необходимо да пристъпим към нов растеж, устойчиви е, производствени материали, устойчиви технологии и така нататък. Там трябва да е големият растеж, а по-малкият растеж в някои по-традиционни отрасли. Това ми е въпросът. И сега искам да попитам и националните парламенти. Сега, мотото на нашата среща е повече взаимодействие между европейския и националните бюджети. При всички партийни противоречия, които имаме, ще имаме ли политическата сила заедно да идентифицираме основните цели, които са необходими, за да могат да се, може да се генерира повече растеж за следващите години. Въпросът е оспорван, обаче ако не намерим тези цели, ако не намерим общи политически интереси, няма да постигнем успех. Просто ще си продължим споровете, които водехме до сега. Също така искам да се позова на вече казаното днес и по повод на него да дам пример за теми, които биха могли да бидат центрове на обща политика. Първо, повече разходи за а, образование, за развойна дейност, изследователска дейност. Всичко, което в економическата политика се нарича а, пренастройване към нисковъглеродна економика, което ще доведе до нови продукти, нови работни места, продукти, с които ще имаме успех на вътрешния пазар, но и в света, защото ако побързаме с тези продукти, ще изприварим Китай, Индия и така нататък и ще бъдем по-конкурентоспособности. Това е ключовия въпрос за мен. Откъде ще дойде конкурен... предимството ни в конкуренцията? Няма да можем да продължаваме продължаваме така, както през последните 10 години, защото имахме много нисък растеж. По-конкурентоспособни от това няма да станем. Значи е назрял момента за разработване на нещо ново, за да станем конкурентоспособни и същевременно да обслужим екологичните си цели. Мисля, че секторът на новите технологии, економика ориентирана към вътрешния пазар и световния пазар, обучение, образование, изследователска дейност, устойчива аграрна политика, политика на структурните фондове, която, която да е по- устойчива и всичко това във връзка с целите, залегнали в стратегията 2020 поне на хартия. Ето защо ми се ще през следващите години да имаме повече общи конференции и заседания, за да поне да предприемем опит за идентифициране на общи политически интереси над партийни, за да можем след това да се застъпим и при формирането на бюджета, общите ни цели да бъдат подплатени с ресурси и да можем да водим съвместна политика. Знам, че всичко това е под въпрос, но смятам, че без да очертаем допирните точки, общите интереси, няма да можем да постигнем повече взаимодействие между европейското и националното ниво. Благодаря. Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Papandreou de la du Parlement grec. Давам думата на госпожа Папандрея от парламента на Гърция. Благодаря, господин председател. Моите поздравления за организирания дебат днес и за вашето предложение. Наистина той е изключително необходим и трябва да го правим често. Важно е да координираме по-добре работата си, усилията си, защото често се установява, че има противоречия, един вид конкуренция между различните парламенти. Всеки национален парламент и Европейския парламент си имат собствени позиции, но е важно да е, разберем какви са приоритетите в нашите политики. Важно е според мен да разработим този инструмент, за да можем да видим какви са съответните ни изисквания и да подобрим по, в по-голяма степен синергичния ефект между бюджетите, е, националните и европейския. Има в по-голяма степен в някои области такава синергия примерно в научно-изследователската дейност, в е, рамките на седмата програма има такива възможности и това позволява подобряване на резултатите. Също то може да се каже и за външната помощ за развитие. Така ще се получат според мен економии в резултат от мащаба. Други области а, обаче не удовлетворяват по отношение на именно това взаимодействие. В някои държави се заделят много малък бюджет за определени области. Това трябва да се подобри. Мисля, че е, анализа трябва да се прави и на европейско, но и на национално ниво. Предвид на кризата в момента, Надявам се, долових нотка на оптимизъм във вашите думи. Това, което казахте за излизането от кризата, за съжаление не съм убедена, че моят оптимизъм може да се равнява на вашия. Според мен ситуацията е изключително трудна. Но, както казах, имаме нужда от засилено сътрудничество и синергия, за да можем а, да а, реализираме успешно нашето развитие след влизането в сила на Лисабонския договор. Добре е внимателно да проучим как може да се излезе от сегашната трудна ситуация с необходимите политически решения, тъй, щото подобен род явления в бъдеще да не се допускат. Така да има дебат за, за тази синергия между Европейския парламент и националните. Аз мисля, че той е много полезен а, и има възможности за добавяне на стойност там. Също така има а, разлика в а, различните политики и институционални нива. И ще кажа напълно подкрепям вашите добри а, препоръки, идеи. Та, струва ми се, освен тях е добре да се разгледат отделните параграфи и категории разходи в структурата на националните бюджети на европейския бюджет, за да може да за, разработим, да развием такива възможности за сътрудничество. Също по отношение е, на сътрудничеството, структурите на Европейския съюз трябва да отчитат и състоянието на националните бюджети и националните цели, които всяка страна си поставя по отношение на европейските политики. Така, щото да се създаде една обща рамка и тези приоритети да се виждат на общ фон. Така че съедностранчество между националните парламенти и Европейския е нещо много добро. Също времено обаче не бива да загърбваме факта, че днес все повече на брой държави намират за необходимо да развиват програми и проекти, примерно в рамките на пакта за стабилност и растеж, за засилване, за затягане на бюджетната дисциплина. Това по необходимост има въздействие и върху свободата на действие по отношение на формулирането на политики в рамките на нашите национални бюджети и политически приоритети. Затова имаме нужда от един широк дебат, да има информация, да се обменя информация между парламентите, националните и европейски и този род срещи да се провеждат много по-често. Благодаря. Да. Благодаря ви, госпожо. А Отбелязвам се специално желанието ви да разполагате и с по-надежни счетоводни средства, които а, да ви помагат, но също така да се обменя повече информация а, между националните бюджети, националните парламенти и Европейския за бюджетите. Искам да коментирам просто с една дума вашето изказване. Всички, според мен, си даваме сметка за ситуацията в Гърция и за смелостта, за коража на органите на управление, които а, налагат една а, политика а, на затягане на разходите. Според мен, политическа гледна точка, това е демонстрация на една твърдост, която е много по-добра, отколкото да има солидарност между. т.е. да има солидарност между организациите, между органите на управление и солидарност между народите. Ако говорим само за солидарността на народите, по тази криза определено има противоречие. Чухме изявления, основаващи се на национална гордост и на шовинизъм. Но ако изградим една солидарност от общностен тип, европейска солидарност, солидарност вътре в нашето семейство, когато някой е, е зле, в момента това може да е Гърция, но утре може да е някой друг. А, та, от семейна гледна точка нещата се гледат съвсем по друг начин. Ако всеки път казваме А, един човек от нашето семейство сега се разболя, кой пък сега ще го гледа, колко време ще а, се грижи за него. Трудно се разделят тези, разпределят отговорностите, понякога се получава напрежение. А в Европа ние искаме подобен род напрежение между народите да не се а, пораждат. А, ние сме демокрация и разбира се, не може да няма дебат, но а, искаме да а, няма напрежение, а, пораждано от такъв род кризи. И сега връщаме се пак към Европа, Европейския парламент, Изабел Дюрон. Тя е представител на предстоящо белгийско председателство. Благодаря, господин председател. Прав сте, като казахте в началото, че националните парламенти и Европейския парламент е един вид са съвсем различни формулирования. Отношенията между тях не се виждат а, с просто око и на пръв поглед. Затова е важно да бъдат изведени на преден план националните парламенти, според мен, трябва да участват по-активно по тези основни въпроси, за които вие говорихте, за развитието, за БВП и така нататък. Подкрепям изказалите се колеги, които казаха, че националните парламенти имат повече, нужда от по-широк инструментариум. Не, не става въпрос а, за а, вратичките а, е, около занодателството, за а, е, изкривяването на информацията. Става въпрос за начина по който се представят а, е, а, цифровата информация, какво означава тя. А, поне а, националните парламенти да имат възможност да упражняват а, контрол върху собствените си министри на финансите и работата им в съвета а, също така да работим за повишаване на темповете на растеж, но също така да повечим качество на растежа, както бе казано. А, да затегнем бюджетната дисциплина. Бюджетната координация е само едната страна на монетата. Когато говорим за координация, трябва да имаме предвид и фискалната координация – не искам да претрупвам сега кошницата, но мисля, че когато говорим само за бюджетна координация, тя едва ли ще се окаже толкова плодотворна, ако не се координираме по отношение на фискалните въпроси. Докладът на Монти показа, че ако не сътрудничим по ДДС, по екологичния данък и това как тези данци се отразяват на фирмите и на физическите лица, ще се породи конкуренция помежду ни. Фискална координация, координация по отношение на работата с държавния дълг, какво става с съкровищните бонове. Това е изключително важна сфера. Ако искаме да помогнем за финансирането на големи проекти и програми, като например програмата Галилео, както каза и колегата от Полша, да има възможност да се ползват средства за пострадалите от природни бедствия и така нататък. Накрая координацията трябва да включва и общини цели научно-изследователска развойна дейност, образование, обучение и така нататък чрез тази е, координация общоевропейските ни цели ще могат да се реализират и в, е, по отношение на националните цели. Е, хубаво би било да можем да кажем, че Белгийското председателство ще способства за постигането на тези цели. Аз лично ще бъда в опозиция по отношение на правителството в моята страна, но все пак е добре Белгийското председателство да внесе този, тази динамика, да раздвижи нещата, да вкара някои нови теми да разглеждаме нещата не само а, по отношение на бюджета и на фиска. Има и други области, където координацията днес е особено важна. Благодаря. Благодаря ти, Изабел. Очакванията ни от Белгийското председателство са много големи. Европейците вярват на Белгия. Ще видим дали белгийците вярват на Европа, но ние вярваме на Белгия и отблизо следим нещата. Обикновенно при Бългийското председателство винаги се наблюдава ефект на ускоряване. Придвижваме се отново на юг. Джан Карло Турчети има думата. Благодаря, господин председателю. Темата, която е в центъра на нашето внимание днес е координацията между бюджетните комисии на националните парламенти и Европейския парламент. Подобряване на бюджетната процедура в един момент, в който Европа се намира в голямо затруднение смятам, че е желателно да има координация. За да има координация, трябва да се говори на общ език. Говоря не за езика, на който превеждат нашите преводачи, а общия език на експертите така че да могат а, а, индикаторите да са хомогенни и съпоставими, за да можем да а, направим връзката между националните бюджети и бюджета на Европейския съюз. Съгласен съм, че това може да стане и чрез срещи като днешната където можем да обменяме числа и мнения и да водим диалог. Господин Ламасур, проблемът е, че графика в времето и сроковете за бюджетните процедури в националните парламенти не съвпадат с тези в Европейския парламент. Това е единия проблем. На второ място, процедурата а и колегата ми каза, че в Италия беше обновен графикът на бюджетната процедура, но процедурата вече не съвпада с това, което се очаква от нас в времена на криза. Смятам, че ето, италианския парламент ще има бюджетна процедура през есента но всъщност най-важната дискусия ще трябва да се проведе през следващите дни и седмици, така както се говори сега в цяла Европа. Сроковете са важно нещо. Трябва да бъдем готови за това, ако предлаганият метод наистина се приеме, трябва да има и съответните действащи лица. Ако парламентите искат да бъдат истински действащи лица в активна роля, и националните парламенти и Европейския парламент трябва да направят нещо по този въпрос. Ако питате мен, тенденцията е насоченост към ефективност, поради което много от решенията се предоставят на правителствата, на изпълнителната власт, без парламента да има възможност да участва в тях. Подчертавам, че е много важно да има такива срещи, такава координация между нас, най-малкото, защото обменяме мисли и сме в течение на това, което става в Европа. Признавам си, че гражданите на Европа и реш... Е, гледат на решенията на Европейската комисия като на нещо много далечно и най-често не ги познават. Но много често и самите национални парламенти не ги познават. Ще дам пример на колегите. Чух е, за проект по фар за младеща в Европа. Армия не знаех, че го има. Добре ще проуча, но питам се колко млади хора в Европа знаят за този проект. Боя се, че са много малко. Именно за да отстраним този дефицит на демокрация, който съществува между Европа и нейните народи, трябва да изпълним задачата си на парламенти да бъдем брънката, звеното между народите и Европа, особено в трудни времена като днешното. Така че искам да ви подкрепя в вашата работа. Е. Благодаря ви. Програмата Младеща в движение е съвсем нова, наистина. Не е толкова разпространена сред младежите, а и не е толкова добре известна на самите депутати. Но иначе сте прав, в някои отношения живеем в различни светове, макар че имаме едни и същи проблеми и взаимно допълващи се правомощия. През 2005 един френски финансов министр на съвет на министрите постави въпроса кои са членовете на френското правителство, които са запознати с Лисабонската стратегия. Припомням, че тя тогава съществуваше от 5 години и се че повече от половината правителство не беше чувало за Лисабонска стратегия. Ако тогава беше зададен този въпрос на френските депутати, поне 95% от тях нямаше да се е чували. Боя се, в други страни не е по-различно. Така че ако искаме стратегията Европа 2020 наистина да бъде приложена и осъществена, ще трябва да се погрижим да мобилизираме всички и то много повече. Обществеността в държавите членки, медиите трябва да бъдат привлечени към каузата, нещо, което приляга много по-добре на националните парламенти, а не на европейския. Ние, европейските депутати, имаме една особеност, а именно, че никой никога не говори за нас, не ни обсъжда, което може да бъде предимство в някои случаи по отношение на някои така чисто човешки дейности. Но в политиката това си е катастрофално. Ако не се говори за теб, той избирателите ти не знаят какво правиш, което е твърде неприятно. Пресата която се е специализирала по европейските въпроси. Да, тя ни следи, но тя е маргинална в света на медиите. По-скоро се възприема като строго специализирана преса, което не е добре. Европейските правомощия трябва да се увеличат и това е неизбежно след влизането в сила на Лисабонския договор. Ако въвлечем и включим националните парламенти изцяло във всички аспекти на европейската политика, чрез тях ще достигнем до медиите, до обществеността, до избирателите и гражданите в страните, така че контактът ще е по-тесен, отколкото между гражданите и европейските депутати. Сега думата има господин Гудманис, който е депутат в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Аз съм от Латвия, също имам опит. Бях няколко години член на бюджетна комисия, преди 10 години финансов министър началото, ако се опитам така да кажа каква е разликата, разликата е огромна. В националния парламент обикновено се говори за това, защо приходите не са изпълнени, не са събрани данъците, докато тук проблемите са съвсем различни. Ние тук работим с поети задължения и плащания. Това не е съвсем същото а на многогодишна основа. Но над 90% от нашия нашите приходи. Приходите за Европа тук са доста а, малки. Малко от базата за ДДС, някои налози и така нататък. Та, ако погледнем тук този документ, господин Алмасур, проблемът е драстичен. Ако се опитаме в Европейския съюз да решим новите предизвикателства, именно 2020 година, парите не стигат. Защо? Защото ако се погледнат големите цифри, те са а, на няколко места разхвърлени. От една страна общата селстопанска политика, около 30% и нещата са там заковани. И до 13-та година не може да се променят нещата много. Имаше един пример. 2009 година плащанията бяха 22% по-малко в програмата за развитие на селските райони, защото проектите не бяха готови и тези пари се прехвърлиха към плана за економическо възстановяване, основно в областта на енергетиката и транспорта. Това беше еднократно, а сега ще трябва да работим, за да се върне този дълг на селското стопанство. Втората част от парите също са а, заковани до 13-та година. Структурните фонди, фондове, 90% от програмите са одобрени от Европейската комисия и от националните, от държавите членки, така че няма много място за маневриране. За това новите предизвикателства, формулирани в стратегията за 2020 година, като се започне измененията за климата и после се върнем назад към а, външни, общите външни дейности – и други такива, те са доста проблематични, защото по всичко личи парите няма да стигнат. Така че въпросът е или Европа да налее повече пари тук с нови процедури, което не е на 100% възможно, защото вие всички се стремите да съкратите бюджетите си. Или пък има друг начин да направим вътрешно преструктуриране на парите. Някои, да, някои приоритети да получават по-малко пари, а, а водещите приоритети повече. това трябва да се направи анализ на бюджета, как се изпълнява. Струва ми се обаче, че някой седи и чака в резултат на някакво чудо да дойдат от някъде пари, то при тях – и а, вместо да се преструктурираме, да видим къде може би а, надплащаме. Имаме повече разчети. И така, да погледнем втория въпрос. Вие са до, като, председ, като представители на народа, държавите членки, като народни представители, удовлетворени ли сте от начина по който се работи с бюджетите, особено в Европейската комисия. И не само за оперативните бюджети а, в по-общ план. Аз се опитах да направя анализи от 2007 година до днешна дата бюджета с 2011. Ако погледнем реално парите, предвидени за плащания, има места, където планираме да, се плащ, да плащаме по-малко през 2011, отколкото 2007. Кои са тези места? Доста болезнени области, например заетост и социални въпроси. 18% по-малко през 2011, отколкото 2007. Аз съм либерал, обаче трябва да кажа защо. Причината е, че не сме платили достатъчно за социалния фонд в началото на новата финансова перспектива. Имахме поети задължения всяка година да плащаме еднакви пари, но две години плащаните бяха на нула, защото нямаше готови проекти. И сега има забавене в изпълнението им. Това ще се усети не само в новите държави членки, но и в старите, когато работят по втората цел от Фонда за регионално развитие. Ще го видим също и за преките изследвания. Там парите са по-малко, отколкото с 2007. Но от причините, според мен, сегаща Европейска комисия каза, няма достатъчно качествени продукти, които да ни дават нашите учени, за да им плащаме. Когато говоря за морските въпроси, някои хора има е все едно. А, но, ако погледнем цифрите, 2011 21% по-малко плащане, отколкото 2007. Защо? Не можем да плащаме за толкова много по а международните договори за рибарството. Затова и плащането са по-малки. но имаме доста места, където се опитваме да увеличим разходите. Първото нещо, и господин Ламансур това не го е отбелязал в неговия документ, но цяло чудо беше, че като реакция на кризата парламента, Европейската комисия и съвета заедно успяха да насочат средства към плана за економическо възстановяване, без допълнителни вноски от държавите членки. Това са пренасочени суми, и то огромни суми. Невероятно е, че това стана. А, и парите отидаха към проекти в енергетиката, зелени проекти, а, ферми за млекопроизводство, пряка реакция на кризата. Примерно, Парите дойдоха от нереализирани проекти, от селските програми или пък структурни проекти, защото поради кризата там нямаше много проекти. Но сега се опитваме да вдигнем цифрите. Сега, да вземем предприятията. Всички говорят за малки предприятия. Ние ще се опитаме да платим 2,5 пъти повече 2011, отколкото 2017. Енергетика и транспорт 202% повече в сравнение с 2007. Това са цифрите. Няма значение, че в този тригодишен период е имало и плюсови, но е имало и минуси. А, искаме да засилим вложенията в транспорта, в инфраструктурата и за а, изследванията. Това не са преките изследвания. Изследванията също 51% увеличение на разходите. Седмата програма, по която имаше недобор, нямаше достатъчно плащания, просто нямаше достатъчно а, разпределени, заделени средства. Сега и това, което каза и колегата Трупал, ако погледнем 2011-2007, 67% е разликата в едино, е, едногодишните плащания. Това е от страна на Европейския съюз. Надявам се, че, европе... че държави членки също направят своето. Вътрешен пазар. 67% повече плащания не са като суми големи, 37 милиона, не е много, но пропорцията, тенденцията, това е 67% повече, образование и култура 61% повече, 2011 ще има повече плащане, отколкото 2007 здравеопазване и защита на потребителя 160 127% повече. Никой не може да ни обвини, че не обръщаме внимание на тези важни общи въпроси. Също така нашия флаг е, Европа, зона на свобода, е, сигурност и правосъдие. Също 2011 в сравнение 2007 разликата ще бъде 655 милиона. Това е над 200% повече. съм сигурна, че хората, които се занимават с свободата и със сигурността няма какво толкова се оплакват. Ще се каже нещо и за написаното от господин Ламасур между редовете възможно ли е да се премине успешно през средносрочния преглед на бюджета. За съжаление, ние няма такава практика. Не сме запознати с реалната методика, която не каже дали е ефективно или неефективно. Ще трябва доста време и доста усилия. Но аз не смятам, че ще има особена економия. След това трябва да се направи постигне баланс. Или тук да направим е, преструктуриране в европейския бюджет, за да се засилят разчетите за приоритетните облаци, но както пише господин Ламасур, 1% няма да стигне. Въпросът е, че ако вие съкратите бюджет и дадете малко повече пари за Европа, няма в националните парламенти много да е, ви се зарадват. Поне аз е, твърдя това от собствен опит. Но синергията ще има ли мултиплициращ ефект или не? Това е основното. Ако се погледнат цифрите, аз не съм убеден. Тази наша среща и последващи срещи са от е, решаващо значение. Аз бях в съвета, когато се решаваше въпроса за кризата. Някои министър-председатели са много е, коражли, други не са, но в края на краищата те вземат решения за парите, за бюджетите. Тези решения са във ваши е, ръце. И мисля, че това е важно. Трябва да си вярваме помежду се, а не толкова на вестниците. Благодаря много. Благодаря. Още сме по Балтийското крайбрежие. Господин Кажула има думата. Благодаря, господин председател. От името на Финландския парламент и по-конкретно на Комисията по бюджета имаме възможност да участваме в днешното събитие. Благодаря ви за поканата и за организирането на днешната дискусия. Кризата е и шанс да направим една крачка напред. Ако се върнем назад в историята, ще видим, че има редица примери за подобни кризи. Един от преждеговорившите ги сравни с кризите в едно семейство – и можем да кажем, че както на семейно ниво, така и на по-високо ниво, кризата ни придава по-голяма сила. Ако се справим с кризата, ще бъдем по-силни в бъдеще. Във връзка с това, ако искаме да засилим интеграцията на ниво Европейски съюз, въпросът е каква по какъв начин да се справим с това предизвикателство. Като вземем предвид пакта за стабилност и растеж, от голямо значение е да се постигне прозрачност по отношение на спазването на неговите изисквания. В Финландия обмисляхме възможностите за това. Преминахме през доста труден период по отношение на общественото си развитие. Историята ни показва, че през края на 90-те години беше въведена бюджетна рамка. Следствието от това въвеждането на този механизъм бе, че бюджетът се определяше за период от 4 години. Определяше се бюджетна рамка и резултатът от прилагането на този механизъм днес е на лице в нашата страна. Като вземем предвид това, смятам, че засилването на сътрудничеството и координацията между националните парламенти и Европейския парламент ще укрепи доверието към света на капитала. Разбира се, при положение, че се изправим пред свързаните с това предизвикателства. Ще се върна на доверието и укрепването на доверието. Докато пътувах насам, си мислех, че ще се срещна с добри приятели, с някои от нашите съседи и че съвместно ще се опитаме да превърнем Европа в център, не само економически център, който е известен не само с степента си на бюрокрация, но и с новаторския си подход, с просперитета си. Ще успеем да създадем европейски економически център на ниво Европейски съюз, който ще поеме водеща роля. И във връзка с това инструментът за координиране на националните бюджети и бюджета на Европейския съюз е много полезен. Въпросът е как чрез този инструмент можем да насърчаваме бъдещото развитие в Европейския съюз? Това е един ключов въпрос, а именно въпросът за постигането на устойчиво развитие на економиката на държавите членки. Смятам, че договорът от Лисабон не предвижда поемането на достатъчен ангажимент в тази посока от страна на държавите членки. В рамките на срещи, подобни на днешната, можем да поставим акцента върху ангажимента на държавите членки и по-точно във връзка с реализирането на стратегията 2020 година. Как можем да насърчим прилагането на тази стратегия чрез създаването на подходяща бюджетна рамка на ниво държави членки. Източник на загриженост е, разбира се, настоящият бюджетен дефицит. И също така демократичният дефицит по отношение на решенията, които се вземат във връзка с економиката. Тази загриженост е свързана и с развитието на економиката в световен мащаб. За тази цел, а именно преодоляване на демократичния дефицит, при всички положения е необходимо да провеждаме диалог. А що се отнася до проекта Младеща в движение, то това е един добър пример за прилагане на стратегията на Европейския съюз 2020. Проектът поставя в центъра на вниманието един основен проблем и по-точно застаряването на населението. Това осъществяването на подобни проекти може да е пример за прилагане на най-добри практики по отношение на справянето с проблема на застаряващото население. Този проблем съществува в Финландия и в целия Европейски съюз. Може да бъде решен с помощта на насърчаване развитието на младеща, която винаги е била стимул за постигане на напредък. Във връзка с това трябва да разрешим проблема с безработицата сред младежите, да очертаем възможности за по-ефективни стимули, за младеща и за насърчаване на предприемачеството. В тази връзка в рамките на събития, подобни на днешното, можем да обърнем по-голямо внимание на подобни конкретни теми. По този начин ще увеличим и нивото на прозрачност по отношение на националните бюджети. Благодаря, уважаеми колега. Изложението ви бе много интересно. И за нас то е източник на редица полуки във връзка с предприятите от Финландия действия. Имах щастието преди няколко години да участвам в присъединителния процес на, в Финландия, Швеция и Австрия. Тогава Финландия се намираше в наистина много тежка економическа ситуация, тъй като економиката й бе ориентирана спрямо Съветския съюз. И в рамките само на няколко години Финландия наистина постигна забележителни успехи. Ние само можем да вземем страната ви за пример. С задоволство отбелязваме, че по отношение на образованието и обучението, например, Финландия се нарежда сред държавите, постигнали най-добри резултати в световен мащаб. Наистина е забележителна и организацията, създадена от финландския парламент с цел участие в обсъждане чение за Европейския съюз. За тази цел е създадена специална структура към финландския парламент, която упражнява контрол върху политиката на Европейския съюз. Наистина можем да вземем Финландия за пример в това отношение. Споменахте редица проблеми, свързани с бюджета на Европейския съюз, проистичащи от необходимостта за финансиране на пенсионната система, на системата на здравеопазването, Искам да ги допълня с още един проблем, който може би не е толкова видим, а именно липсата на динамика. Опасявам се, че някои европейски държави отбелязват много нисък растеж, именно защото естествената динамика, която ам, директно проистича от младеща, в редица държави просто липсва. За пример, мога да дам Япония. Вече от 15 години страната се намира в ситуация на криза, именно поради застаряващото население. Има още няколко желащи да вземат отношение. Господин Фернанд от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Радвам се, че поехте инициативата за организиране на днешната дискусия. Обсъжданията ни обикновено са на много добро а, ниво и успяхме също така и днес а, да обсъдим в дълбочина представения ни документ. Говорихме за демократичната легитимност на Европейския процесите във връзка с това. Трябва да бъде взета предвид позицията на Европейския парламент. Това е залегнало и в учредителните договори, но не винаги се взема предвид от Съюза. Стремим се към по-висока степен на интеграция, по-активно участие от страна на гражданите, които трябва да бъдат представлявани по-добре. И това е възможно именно на ниво национални парламенти. Възможно е също така и чрез постигането на по-висока степен на демократична легитимност. Споменахте възможността за налагане на санкции, както и за противодействие на предоставянето на фалшиви данни за националните бюджети – в тази връзка трябва да е на лице готовността от страна както на публичните, така и на частните партньори. Трябва да бъдат въведени механизми за контрол и механизми за избягване на бюджетен дефицит. Тези механизми трябва да а, действат в реално време. Важно е също така при прилагането на такива механизми, както и при налагането на санкции, да се ползваме с подкрепата на европейските парламенти. Трябва Обикновено такива санкции се налагат именно когато правителствата не са си свършили добре работата и не са били достатъчно компетентни. Отговорността на гражданите се състои в това, че са избрали тези правителства. Необходимо е по-висока степен на ефективност по отношение на проектобюджетите Става дума за годишните излишъци, за средствата, които не са били освоени. Те трябва да бъдат внесени в специален европейски фонд или най-малкото да се използват за увеличаване на бюджетите през следващите години. През 2009 година реализирахме излишък в размер от 2 милиарда евро. Този излишък може да се използва за увеличаване размера на бюджетите през следващите години или за проекти в областта на борба с бедността или измененията на климата. В момента този излишък не се използва за да се а, осъществяват приоритетите на Европейския съюз. Мисля, че е назрял моментът за това съвместно с националните парламенти да обмислим а, възможностите за инвестиции, например за насърчаване на мобилността. За осъществяването на подобни инвестиции може да се осъществи координация между националните бюджети и бюджета на Европейския съюз. Със задоволство отбелязвам изготвянето на документа, който обсъждаме днес и инициативата за координация и за тази цел трябва да се постигне по-висока демократична легитимност. Благодаря. И последната заявка за думата е от Великобритания. Нищо нямаше да кажа, но много се разочарових, че тук, разочаровах, че тук няма представител на британския парламент не знам дали това им е обичай или това е свързано с практиката на новото правителство в Обединеното кралство. Може би щеше да е по-добре да проведем а, дискусии с някои администрации, които се отделиха, като а, тази на Уелс, например, а, или на Шотландия. Може би там дискусията от... и щяха да откликнат по-добре, отколкото британския парламент. За това, което говорихме за необходимостта от а, координация, с, с а, бюджетите. Мисля, че това а, е тема, която не се прие а, добре не само в Великобритания, а и другаде. Ние, тези, които са по-скептично настроени, разбира се, искат по-малко координация, по-малко пари да се дават а, а, за Европа, включително за този парламент, но други, много, мнозина, а, е, виждат ползи от Европейския съюз. Една от тези ползи е с структурните фондове и за да се да усилят тези ползи, трябва да имаме по-добра координация с, и с националните парламенти. Наша отговорност е да има достатъчно осигурени средства за тези фондове, но мисля, че националните парламенти трябва да се стараят към също. Те имат своята роля също, за да има в бъдеще повече средства за структурните фондове а, така че а, да може и в бъдеще а, гражданите се ползват от тези а, блага. А, е необходимо да се финансират, разбира се, и другите политики от общ интерес, като общата селстопанска политика. Добре е да а, включиме в нашите дискусии, мисля, и а, собствените ресурси има и други механизми, които може да привлечем в бъдеще, като Европейската инвестиционна банка. Има интересни инициативи, като Джереми, за нови и развиващи се предприятия, както и други инициативи, като Джесика. Това са възможности, огромни възможности на националните парламенти да се включват, защото там се използват и национални средства за да може средствата, които а, се предоставят на, от Европейската инвестиционна банка, да достигат а, до, и достигат до европейските държави членки, а, за да може, разбира се, да се финансира и самата банка. И за това е важно да си говорим и да използваме всички тези нови възможности, всички нови механизми. Благодаря, колега. Мисля, че можем да преминем към обобщението и изводите от дискусията този следобед. Сидония, още веднъж ли искахте думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Както не знам какво бих могла да изложа като обобщение на днешния обмен на мнения. Но има обаче нещо, което е ясно и което следва от днешната дискусия е да продължим нашия диалог, че той е от значение. От значение е диалогът във връзка с взаимната допълняемост на националните бюджети и бюджета на Европейския съюз и постигането на взаимодействие между националните бюджети и този на ЕСА. Подобен диалог е от полза, тъй като работейки съвместно с националните парламенти, членове на Европейския парламент членуват в съответните им комисии по европейски въпроси. Но няма членове на Европейския парламент, които да членуват в парламентарните комисии на национално ниво по бюджетни въпроси. Добре е да запълним тази празнина. Защото, когато се обсъждат въпроси свързани с бюджета, се осъществяват поне към момента контакти единствено на ниво министри. В резолюция на парламента през месец март бе посочена младеща като един от основните ни приоритети за 2011 година. Младеща според мен трябва да се разглежда в много широк аспект. Трябва да се включат редица проблеми, свързани с образованието, мобилността. Трябва да разглеждаме младеща като един вид ресурс, подобно на природен ресурс, чието количества са изчерпаеми и намаляват в момента. Ето защо Стимулирането на развитието на младеща ще е свързано в момента с най-малко разходи, но ще бъде една от най-добрите ни инвестиции в бъдещето. Не можем да избегнем провеждането на дебат по отношение на макроекономическите аспекти на кризата. Съгласна съм с едно от становищата изразени днес, а именно, че по-голямо ниво на реализираните економии е в съответствие с а, подхода на общността. Ако можем да извлечем някакви полуки от а, кризата, то можем да се позовем на интересния опит на държави като Финландия, например. Можем наистина да научим много от а, подобни примери, защото те ще ни помогнат в а, бъдеще. Надявам се, че ще осъществят дейността си и трите нови агенции за регулиране на финансовите пазари. Можем да разглеждаме Европейския съюз като възможност за решаване на проблемите. Ще направя още един коментар върху стратегията за 2020 година и по-точно във връзка с проблема за е, преименуването на вече съществуващи програми. Надявам се, че ще можем да се върнем към този проблем и че националните парламенти ще ни окажат подкрепа. Съществуващи вече програми, като например програмата за учене през целия живот или ам, младеща в движение просто ще бъдат преименувани. Това не означава, че нямаме достатъчно ресурси, но в рамките на програмата 2020 година ще <clears throat> трябва да опазим уменията на вече съществуващите бенефициенти и за да В заключение мога да кажа, че поставихме началото на диалог, чиято кулминация ще бъде изготвянето на нова финансова рамка, мисля, че новите прерогативи, заложени в договора от Лисабон, ще ни дадат възможност да проведем предварително обсъждане и да направим разлика между европейския аспект и националния аспект. Ще имаме възможност и да координираме мерките на национално ниво и на ниво Европейски съюз. Надявам се, че ще успеем по възможно най-ефективния начин да използваме скромните ресурси, с които разполагаме. Благодаря ви. Благодаря също и на всички участници в днешния дебат. Изказванията бяха много интересни. Благодарим и на Сидония за и за предложението и, и за доклада и благодарим и на всички участници от националните парламенти и Европейския парламент. Сега искам да взема повод от провокацията, която беше изразена тук. Това е криза, но нека да се възползваме от шанса, който ни дава тя. Такова изказване свидетелства за голям оптимизъм, който би трябвало да ни вдъхнови. Уинстън Чърчил беше казал за американците, че винаги намират правилното решение, след като обаче са изпробвали всички останали. Всъщност това е комплимент. Комплимент и за нас французите, преди всичко за нас французите, защото ние от 20 години търсим правилните решения в нашата економика и все още не сме го намерили правилното решение. Търсим обаче едно френско решение и не проявяваме скромността да погледнем извън границите си и да се огледаме, да видим някой друг не е ли изобретил колелото, защото във Франция колелата като че ли все още са квадратни. Нека като партньори да седнем и да помислим, да обменим мисли, да видим някой от нас дали не е измислил вече колелото, дали не можем да намерим общо решение за бъдещето си. Позволете ми да кажа, че установявам сериозен консенсус между днешните изказали се. Всички подкрепиха идеята за ежегодна съвместна бюджетна среща, може би като пилотен проект, като експеримент. защото тези, които участваха днес в дебата, някои напуснаха вече, някои бяха представители на опозицията, други на правителствените мнозинства. А, сега, не искам да кажа, че сме а, постигнали консенсус на всички европейски парламенти, но като че ли преобладава мнението, че трябва да си сътрудничим, за да можем да наложим правата на парламентите, да поемем достатъчна степен отговорността, която се полага на парламентите, съгласно новия Лисабонски договор също така и по отношение на ролята на парламентите за политиката насочена към устойчив растеж. Друг извод, който си правя от днешната дискусия е, че ако провеждаме такава ежегодна бюджетна среща на всички национални парламенти и Европейския парламент, се очертават най-малко три теми, на които тя може да бъде посветена бюджетна координация, както правилно казаха много колеги. На второ място така черните дубки, сенчестите места на политиката, вратичките, за които говори един колега, те трябва да се анализират. Трябва да се анализират решенията на нашите правителствени и държавни ръководители, да ги контролираме, както от страна на националните парламенти, така и от страна на Европейския парламент. В условията на банковата криза много често се повтаряше, че извън балансовите задължения на банките са виновни за кризата. Повтаряше се също така, че е необходим нов подход към извън бюджетните разходи. Нещо, на което трябва да се сложи край. Ето още една тема за съвместна ежегодна бюджетна конференция между нас. Някой от вас пък засегнаха проблема на, с, с санкциите. Проблемът е много сложен. До сега не сме намерили задоволително решение, защото всички знаят, че ако няма възпираща мярка, пред една страна а, да не се поддава на лошо администриране и управление, рискуваме да изпаднем в ситуацията, в която много държави в момента се намират. Трябва да има възпираща мярка и санкцията би изпълнила тази роля. Санкцията, която се предвижда и сега, в договорите за страни, които не изпълняват мастрикските критерии за стабилност и растеж, именно, че такива страни трябва да плащат глоба, такава мярка е абсурдна. Как така да накараме една страна, която и без това е фалирала, да плаща? Откъде да вземе пари? Не, трябва други а, механизми за санкциониране. Като този проблем трябва да се разглежда не само под аспекта на санкциите, все пак говорим не само за къмшик, трябва да намерим начин и за Морков националните парламенти трябва да имат думата преди правителствата да вземат решение за економическото управление по нов начин. Това е важен извод от кризата, която преживяваме. Много от изказалите се и преди всичко италианските приятели, които промениха бюджетната си процедура, казаха, че има един проблем за такива съвместни срещи. Той не е нито политически, нито институционален, а чисто практически. Ето и днес виждаме, че не всички успяха да вземат участие защото във всички парламенти в света се работи вторник, сряда и четвъртък. През уикенда се отива в избирателните райони. Искам да кажа, че е, вторник не беше най- удачният ден за провеждане на среща с всички представители на националните бюджетни комисии в парламентите. Трябва да помислим по този въпрос. Като се има предвид казаното, съм склонен да проуча въпроса заедно с ръководство на Европейския парламент и Белгийското председателство, дали да не можем да сформираме работна група, която да организира всичко това, да съставя дневни редове, да определя темите, особено за първата такава бюджетна конференция, която надяваме се ще бъде първи успешен пример в това отношение. И тук искам да добавя следното. Господин Ван Ромпой, председателят на Европейския съюз, получи задачата да обмисли нови методи и механизми за координиране на економическите политики на държавите членки. Той сформира работна група, която ще представи заключенията си след лятната вакансия. Европейският парламент успя да наложи искането си да участва в тази дейност. Още не се знае под каква форма, но участие ще има. Не знам дали и националните парламенти са се възползвали от правото си да поискат участие. Но, така или иначе, възнамерявам, когато участваме, все пак да изпълним и пионерска роля за онова, което беше казано днес, за да може работната група на господин Рампой да отчете политическата воля на националните парламенти да участват в економическото управление за да бъде то успешно, както всички желаем. Благодаря на всички. Искам да закрия нашето заседание и ви каня най-сърдечно, ако нямате някакви неотложни задачи или не трябва да отидете на гарата или на летището веднага, да изпием заедно по чаша. Сега като излезете от залата и тръгнете в ляво, ще видите къде е коктейла. Благодаря и закривам заседание.